моята заслужена награда Сахаров. Сега господин Фюле ще заеме мястото на върховния представител, за да въведе дебата за стратегията за Черноморието. В момента, в който той заеме своето място, ще продължим. Господин председател, госпожи и господа депутати. Удовлетворен съм, че имам възможността да говоря от името на госпожа Аштън усилията за регионално сътрудничество и перспективите в Черноморския регион. Приветствам вниманието, което Европейският парламент отдава на Черноморското регионално сътрудничество. Черноморския регион е географски район, богат на човешки и природни богатства. Той е мост между Европа, Азия и Близкия изток и следователно дава възможност да се набележат области, в които интересите ни се доближават, за да развиваме практическото сътрудничество. След присъединяването на България и Румъния през 2007 година Европейския съюз участва пряко в делата на Черно море. Има значителни възможности и предизвикателства в региона, които изискват координирани дейности. Ето защо през 2008 година създадахме Черноморското взаимодействие като приноса на Европейския съюз към регионалното сътрудничество. Понякога ме питат дали Черноморското взаимодействие не дублира източното партньорство. Отговорът ми е ясно не източното партньорство има за цел да се постигне сближаване между източните ни съседи Европейски съюз чрез политическа асоциация и економическа интеграция. Целта на черноморското взаимодействие е сближаване между Европейски съюз и Черно море, като се дава принос към регионалното сътрудничество. И няколко думи от личен порядък. Разбира се, има взаимодействие между двете, между източното партньорство и черноморското взаимодействие. Междувременно ние разработихме източното партньорство, то се превърна в много важен инструмент. И аз мисля, че това е възможност черноморското взаимодействие да се превърне в инструмент – така че да се получи истинско взаимодействие между нашите политики в региона. Целта е да се постигне взаимодействие с трансграничното сътрудничество и по-активната ни роля в регионалната рамка на сътрудничеството. Госпожи и господа депутати, нашите интереси в Черноморският регион са широки. Околна среда, рибно стопанство, енергетика, транспорт, сигурност. Ние съсредоточихме дейностите си върху създаването на три секторни партньорства в областта на околната среда, транспорта и енергетиката. През март 2010 година създадахме екологичното партньорство. Освен това, имаме значителна програма за трансгранично сътрудничество в региона. Бюджета за Черноморската програма за период 2007-2013 година в рамките на трансграничния елемент на Европейския инструмент за съседство и за, за съседство се увеличи от 17,5 на 25,7 милиона евро. От 18, 18-те проекта, изпълнени след първата покана за предложение, обхващат трите приоритети на Черноморската програма на Европейския съюз за периода 2007-2013 година. Подкрепа за трансграничните партньорства за економическо и социално развитие, общо използване на ресурсите и е, опита за опазване на околната среда, подкрепа на културни и образователни инициативи за създаването на обща културна страна в Черноморския басейн. Заедно с това обаче напредъкът не съответства на очакванията ни. Ето защо дойде време да помислим отново за това как да развиваме Черноморски Черноморският регион. И приветствам тази възможност да обсъдим този въпрос. Що се отнася до бъдещата Черноморска стратегия, трябва да положим усилия тя да бъде приета добре, както в рамките на Европейския съюз, така и, в, и сред черноморските страни, които не са част от Съюза. Междувременно ние разсъждаваме за това как да обновим черноморското взаимодействие като естествена стъпка към бъдещата стратегия ние ще се водим от три важни съображения. Първо, ние трябва да обновим подхода на Европейския съюз към сътрудничеството в Черноморския регион, така че да отчитаме пълното разнообразие на взаимоотношения, които поддържаме с страните около Черно море. Е, имаме страна кандидат Турция, стратегически партньор в лицето на Русия, плюс нашите партньори в рамките на източното партньорство Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайдж... Азербайджан. Също така трябва да отчитаме понякога трудните взаимоотношения между тези страни или пък с страни съседни на Черноморския регион. Второ, ще трябва да отчетем и другите рамки на сътрудничество в региона. Не е нужно да измисляме отново колелото в областта на околната среда. Черноморската комисия е важен фактор и Европейския съюз се надява да бъде прият като пълноправен член. Също така искаме да засилим взаимодействието си с Организацията на Черноморското економическо сътрудничество, особено в контекста на 20-та годишнина и среща на върха по този повод в Истанбул на 26 юни. Обновената инициатива за черноморско взаимодействие и взаимодействието с Черноморското економическо сътрудничество ще бъдат чудесни възможности за развиване на практическо сътрудничество и насърчаване на диалога между Европейския съюз и Русия и между Европейския съюз и Турция, тъй като и двете са важни действащи лица в региона. И на трето, много важно място, ние трябва да използваме е, възможностите и силните страни на Европейския съюз, предоставени от Лисабонския договор, за да обединим вътрешните и вътрешни политики инструменти. Аз и за бъдеще ще ценя диалога с парламента по Черноморския регион в усилията да усъвършенстваме политическия подход на Европейския съюз към този регион. Благодаря. Председателят благодаря. Първият оратор е господин Унгореано. Благодаря, господин председател. Като докладчик по Черно море в този парламент трябва да потвърдя, че изминаха 15 месеца откакто парламента призова за приемане на стратегия на ЕСЕ за Черно море, която да актуализира това взаимодействие в Черно море. Когато през 2008 бе даден ход на това взаимодействие, имаше огромни очаквания – и тази а, е, стратегия имаше няколко предимства. Първо, даваше се определена форма на Черноморието като отделна единица в развитието на ЕСЕ и определене на Черноморието като стратегически важно. Четири години минаха, резултатите са разочароващи. Що се отнася до политиката на Европейския съюз, Черноморския регион е като една черна дупка. Няма глобално докладване за изпълнението по взаимодействието от 2008 сам. Няма единен документ, който да представя актуалното състояние на Черно море. И на второ място, Предизвикателствата в Черноморието не стоят кротко да чакат комисията да хване писалката и да започне да пише. Черноморието е един набор от напрежения и потенциални кризи, независимо от някои секторни подобрения, например в екологията, морската политика, политиката по риболова. Не можем да говорим за подобно нещо в стратегически области, като енергетиката и сигурността. През 2008 и 2011 година на два пъти Европейският парламент призове за актуализация на взаимодействието и пристъпване към този вид синергия. Въпроса си остава открит. Комисията планира ли, има ли намерение да разработи такава стратегия? Благодаря. Следващия оратор, господин Ручек. Благодаря, колеги. Черноморския регион има стратегическо значение. Както вече беше казано, там има страни, държави членки, страни кандидатки, Русия, стратегическият ни партньор и страните от източното партньорство. Следователно е в наш интерес да помогнем за постигането на стабилност и благоденствие в целия регион. Да, там има замразени конфликти. и Някои от тези конфликти продължават повече от 20 години. Какво да предприемем в този регион? Мисля, че подходът споменат от комисията подкрепа на някои секторни политики, транспорт, туризъм, енергетика, околна среда е правилен. Ако погледнем парламентарната асамблея на черноморското сътрудничество и други дейности. Това са, област, това са именно областите, към които те са насочени. Нека да ги подкрепяме. Има идеи за черноморска магистрала, за връзка между пристанищата, за да се засили доверието между страните в региона и разбира се, насърчаване на туризма, енергийната сигурност, е, подобряване на околната среда и може би чрез този постепенен подход е, можем да спомогнем за решаването на някои от е, замразените конфликти в региона, така че подходът, представен от комисията, е правилен, нека да го подкрепим и също така, колеги, трябва да бъдем по-активни, що се отнася до нашето сътрудничество, сътрудничество между Европейския парламент и страните. Господин Молцер има думата. Благодаря. В последно време със сигурност направихме доста, за да осигурим едно по-ефективно развитие на източното партньорство – Важно е във всеки случай е, да продължим по този начин, за да дадем е, възможност на страните в Черноморския регион да усетят е, ползата от реформите, от едно засилено взаимодействие. Несъмнено, Черноморският регион ще придобива все по-голямо значение през следващите години, особено по отношение на енергетиката. Европейският съюз би трябвало да отчита интересите на всички страни. Става дума най-вече за изграждането на новите тръбопроводи и за нашата стратегия за диверсификация. Би трябвало при всички положения да не допускаме омалуважаване на която и да била от страните, включително и на Турция. Но а, там, където, а, да кажем, в Украина има легитимни руски интереси, а, да зачитаме и тези легитимни интереси, ако наистина са законни. Господин Карас е следващият оратор. Господин комисар, госпожи и господа, приветствам усилията за придаване на нов тласък на стратегията за Черноморския регион. Е, съгласен съм с това, че ситуацията към момента не ни дава е, основание да е, сме доволни от постигнатото. Би трябвало да използваме по-пълно и енергийните ресурси, и потенциала от работна ръка в този регион. През Черноморския регион преминава река Дунав, а това е също един много важен момент, който допринася за развитието на транспорта и на економиката в тези страни. В никакъв случай обаче не бива да позволяваме на страните всяка от тях да играе своя самостоятелна игра. Не, е, трябва да се работи в духа на европейската газификация, в духа на енергийната ефективност и сигурност, като се има предвид и проекта на Буко, и альтернативните конкуриращи на Буко проекти. Регионът се намира между Каспийско море, между Средно море. Той е на кръстопътя между Централна и Азия, между Близкия изток и Европа. Изключително голямо е неговото значение и за енергийната сигурност и за политическата стабилност на Европа. Аз приветствам целенасочените усилия да подпомогнем развитието на този регион. Господин Калфин има думата сега. Уважаеми господин комисар, аз съгласен с всяка една дума която казахте за значението на черноморския регион и за е, важността на работата на европейския съюз в този регион. радвам се че и комисията вижда перспективи за развитие по нататъшно на своята работа в е, черноморския регион. за съжаление както сам споменахте е, изработването на източното партньорство като че ли постави в сянка черноморската стратегия и е, подходът към регионалното сътрудничество на европейския съюз за последните години е изключително слаб. радвам се че вие самият показахте значението на това европейският съюз да участва в регионалното сътрудничество и то не само в областите свързани с енергетика околна среда и транспорт но и с области свързани с човешките контакти туризъм култура образование. много е важно комисията да постави конкретни цели

Черноморският регион има геостратегическо значение, особено в областта на енергийната сигурност и диверсификацията на енергийните доставки за ЕСЕ. Това се дължи на близостта до Каспийско море и Централна Азия. След присъединяването на Румъния и България, ЕСЕ би трябвало да се превърне във важен играч в този регион. И като докладчик на, за комисията ИТРЕ за стратегията за Черноморието, аз съм подчертавала допълнителната изгода за Европейския съюз от Южния а, газов коридор за с оглед на по-голямата енергийна сигурност за ЕСЕ. Инициативи като Набуко или пък трансадриатическия е, газопровод или връзката между Армения и Грузия показват колко важно е целенасоченото усилие на Европейския съюз Черноморието и колко необходимо е да има сътрудничество между държавите в Черноморието. Бих искала комисията да отдаде по-голямо значение на този регион. Нека бъде разработен план за действие. Госпожа Басеско в рамките на процедурата за спонтанните изказвания. Благодаря, господин председател. Стратегическото значение на Черноморския регион не може да бъде успорен. Той има значение от което е както политическо гледна точка на сигурността, економиката, транспорта и външните отношения. Ето защо аз мятам, че Черноморската стратегия за региона не е вариант, а необходимост. Там трябва да се повдигнат въпросите за стабилността на региона – като се обърне внимание на замразените конфликти. Трябва да се използва обаче и економическия потенциал на региона чрез големи проекти в областта на енергетиката. Румъния подкрепя активна и задълбочена политика за Черноморския регион, заедно с Дунавския регион. Политиката на Румъния подчертава значението на ясен контекст със сътрудничеството. Ето защо призовавам комисията да излезе с проект за Черноморската стратегия. Следващият оратор. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Пристанищата в Черноморския регион са една важна врата за е, е, стоките и за хората, които преминават е, по море от Азия към Европа. Би трябвало да помислим как можем да развием по-добре и по-бързо инфраструктурата, да укрепим е, економическото развитие на района. Е, става дума не само за Черно море, става дума и за Дунавските пристанища, защото е, Дунав и Черно море и стратегията за река Дунав, както и стратегията за Черноморския регион се допълват взаимно и това е нещо съвсем логично. Те са от полза за цяла Европа. Господин Луна, Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за всичко, което казахте за Черноморския регион. Той е наистина изключително важен от економическа гледна точка. В него живеят милиони потребители. Той разполага с един все още неразработен економически потенциал. Регионалното сътрудничество е именно ключът към едно по-добро развитие на целия регион, а и по този начин ние ще допринесем за развитието на економиката в Европейския съюз. Изключително важно е, е естествено, стратегията за Черно море да намери достойно място в стратегията на Европейския съюз за економическо развитие като цяло. Ние би трябвало да мислим за черноморското взаимодействие и да включим естествено и стратегията за река Дунав в стратегията за Черно море. Госпожа Тикао е следващият оратор. Domnule comisar, aș dori să vă pun o întrebare. Благодаря, господин комисар. Имам един въпрос. По отношение на морските коридори в Черно море, в момента няма непредвидено финансиране в многостранната финансова рамка, въпреки че е предвидена бюджетна линия за почти всяка страна. Аз призовавам за финансиране за тези коридори и призовавам комисията да предвиди финансиране за тези коридори, подобно на това, което е предприето за Средземноморието и Балтийско море. Също така няма глобално споразумение, само двустранни споразумения за управление на рибните запаси в региона. Имаме нужда от подкрепата на Комисията за регионален подход и разработване на обща морска стратегия в Черноморския регион. там, където трябва и там трябва да участват всички останали страни. Благодаря, госпожо Тикао. С това приключихме процедурата. Привлечи вниманието на председателя. Позволете ми да дам думата на комисаря Фуле. Господин председателю, уважаеми депутати, благодаря ви много за много окоръжаваща дискусия, макар и кратка, за взаимодействието в Черно море и за стратегията. Аз твърдо вярвам, че заедно Черноморието, синергията с разширено сътрудничество – и интегрираната стратегия на Европейския съюз по морско дело и стратегията за Дунав могат да доведат до единна стратегия за Черно море. Всъщност, в този дух, както преждеговорищия, мога да допълня, че колегата ми, Мария Даманаки, даде началото на един процес, който да гарантира всички крайбежни страни в Черно море активно да участват в разработването на един дневен ред за морско дело, която ще цели устойчиво управление на рибното стопанство. Разбира се, рибното стопанство и морската дело ще бъдат а, тема на срещата в Румъния през ноември тази година. Когато има срещане на интереси между Европейския съюз и партньорите в Черноморието, могат да бъдат преодолявани препятствията в областта на транспорта, екологията, морското дело, риболова и образованието. Надяваме се, че този подход ще увеличи доверието между страните по Черноморието. Европейският съюз трябва да преразгледа интересите си в този регион, включително стратегически, политически и економически измерения. И да помисли по какъв начин могат да бъдат постигнати тези цели. И тук ние ще разчитаме на подкрепата на Европейския парламент. Очаквам да чуя от вас препоръки в бъдеще. Нека уверя парламента, че ние продължаваме да държим на своя ангажимент за стратегията на Европейския съюз в Черно море, но в подходящия момент. А междувременно ще полагаме усилия да работим по различните елементи, които споменах. Останах с впечатлението, че енергийната сигурност, също така регионалното сътрудничество, демократизацията а, не са отразени в Черноморската стратегия. Това не е вярно. Ние полагаме огромни усилия в тази посока. Споменах източното партньорство – което е един вид политика, чрез която се гради Европейския съюз в този регион. Интересните теми се обсъждат и тук в парламента, и в съвет. Има някои, които призовават за тази стратегия за рамка, за институционална рамка – и аз каня тези хора да представят конкретни идеи за това как бихме искали да изглежда въпросната стратегия, кои да са основните стълбове, каква да е нейната архитектура. И да ви призная, липсват добри, съществени идеи. Аз твърдя, че времето, което отделяме за да работим по този въпрос, не е изтекло. Ние работим междувременно и за източното партньорство, укрепваме взаимоотношенията с нашите партньори в региона. Ще увеличим подкрепата за трансграничното сътрудничество и ще положим усилия след Лисабонския договор Европейският съюз да може по-ефективно да участва в регионалното сътрудничество. Благодаря ви много за вашия принос и подкрепа. Благодаря на комисаря Фюле. С това приключваме разискванията по тази тема. Следващата точка от дневния ред са е общи разисквания по преговорите по споразуменията между Европейския съюз и Азербайджан и Европейския съюз и Армения.